президентът на Латвия. Господин президент на Република Латвия, господин скъпи господин Валдис Сатлерс, за нас е голямо удоволствие да ви посрещнем за първи път в Европейския парламент. Позволете ми първо да ви благодаря за това, че приехте поканата на Европейския парламент и да говорите днес пред тази пленарна зала, днес когато честваме 10-та годишнина на приемането на еврото. Вие сте президент на Латвия, страна, която скоро се присъедини към Европейският съюз и това е същинска премиера. За първи път европейският химн беше свирен, за да посрещне държавен глава в тази зала. По повод вашето посещение, нека да напомня историческото значение на разширяването на Европейския съюз през 2004 трябваше над, да минат над 60 години преди вашата страна да успее да се присъедини към свободна и демократична Европа и да може нашият континент отново да бъде обединен. Ние живеем днес в мир и демокрация. Нашите граждани се радват на такъв живот, за който никой от нашите деди не е мечтал. Ние бихме могли наистина да се радваме. При все това днес Европейският съюз се сблъсква с големи проблеми и предизвикателства. Жителите на Латвия също са ги изпитали. Най-вече заради финансовата криза, която засегна също много силно и вашата страна, господин президент. Но газовата криза между Украина и Русия също ви тревожи. Тревожи вашите граждани. И именно в периоди на криза се вижда важната роля на Европейския съюз и на принципа на солидарност между хората. Именно в периоди на криза ние чувстваме доброто сътрудничество между нашите страни и европейските институции. Заедно ние сме по-силни, заедно можем да защитаваме по-добре нашите ценности пред останалия свят. Именно за това Европейският парламент иска Лисабонския договор да влезе в сила възможно най-бързо. Той ще позволи на Европейският съюз да действа по-ефективно, за да се справи с предизвикателствата. В настоящият контекст изборите за Европейски парламент, които ще се преведат през юни тази година, имат огромно значение. Защото заедно в една демократична Европа Европейският парламент ще има, заедно с другите институции, правото за съвместно вземане на решения и ние можем да пренапишем историята на мира и на сътрудничеството на европейския континент. Бих желал гражданите на Латвия, както и на всички останали държави на Европейския съюз, да си дадат напълно сметка за бъдещия път и да имат усещането, че могат да променят бъдещето на Европейският съюз, ако участват в изборите. А сега, господин президент, моля Давам ви думата да се изкажете пред Европейския парламент и бъдете добре дошъл. Godājamais priekšsēdētāja kungs, Уважаеми председател парламент, почитаеми депутати, дами и господа, искам да благодаря на председателя на Европейския парламент за любезните думи. За мен е чест да съм пред вас. Много се радвам, че мога да говоря пред парламента народния си език тъй като латвийски е един от официалните езици на Европейския съюз през последните пет години. Говоря пред вас в момент, в който евродепутатите от Латвия скоро ще приключат първия си петгодишен мандат. Използвам тази възможност да им благодаря за участието и работата. Дами и господа, 2009 година е много важна година за Латвия. Ние ще отбележим 50-та годишнина от присъедин... 5-та годишна от присъединяването на страната към НАТО и Европейския съюз. Членството в тези организации беше стана стратегическа цел на страната след получаването на независимост пред 1991 година. Латвия ясно изрази своята амбиция да стане член на Европейския съюз и, и евроатлантическите структури. Промените в началото на 90-те години а, са, са значителни защото Евро... в Европейския съюз се присъединиха страни, които преди това бяха изолирани от него противно на тяхната воля. Независимо от това, тези страни споделяха същите ценности, които са в основата на Европейския съюз. На 18 ноември миналата година Латвия отбеляза 19-та годишна от своята държавност. Тази дата беше много важна за нея. Още един път потвърждаваме своето желание да живеем в свободна и демократична държава. Акта, който провъзгласи създаването на Латвийската република през 18-та година, казва всички граждани, независимо от етническия им происход, трябва да направят своето трябва да дадат своя принос, тъй като Латвия осигурява равни права на всички. Тя е демократична страна, в която няма място за репресия и несправедливост. Аз много се гордея с тези думи, които показват, че Република Латвия декларира твърдата си привързаност към правата на човека 30 години преди приемането на Всеобща декларация за правата на човека. Латвия винаги е твърдяла, че е част от Европа. Това чувство остана живо през дългите години, в които заедно с други страни от Централна и Източна Европа ние бяхме част от страна, която гледаше на много от нашите ценности през съвсем различна идеологическа призма. Вярно е, че имаше мир между членовете на бившия съветски блок, но това е като мира в затвор и той се налагаше с репресии и танкове. Варварството на тоталитарната идеология стана красноречиво във филма Съветската история, произведен от латвийския режисьор Едвин Шнюри, беше показан в Европейския парламент. Имаме обща история, но съдбите ни са толкова различни. Европа трябва да се обърне към миналото, за да може да има ясна представа за бъдещето си. Използвам тази възможност да благодаря на Европейския парламент за писмената декларация, подписана на 22 септември миналата година при обявяването на 22 август за Европейски ден на е, в памет на жертвите на сталинизма. Този ден напомня на всички граждани за трагедията на латвийците и други е, граждани на други бивши държави на, Европе... на Съветския съюз. Сега искам да се спра на някои по-нови събития. Тази година ще отбележим 50-та годишно от присъединяването на Латвия към Европейския съюз и НАТО. В този момент е важно да хвърлим поглед към тези 5 години и да видим каква е ползата, какви са постиженията и какви са целите пред моята страна. Първо, Нашият стремеж да се присъединим към Европейския съюз насърчи демокрацията в страната и да създаде демократични институции. Като се присъедини към Европейския съюз, Латвия показа, че, се, че иска бъдещето и да се основава на европейска идентичност. Ценности, които са скъпи на всички нас – свобода, демокрация, отговорност – върховенство на закона, права на човека, равенство, толерантност и добруване. Второ, присъединяването към Европейския съюз подобри значително инвестиционния климат в Европа, така наречените европейски пари, както хората говорят за структурните фондове, се оказаха полезни за латвийската економика. Трето, свободното движение на хора е факт. Ние спокойно пътуваме в шенгенското пространство. Толкова е лесно да пътуваш, за да работиш, да учиш и да трупаш опит в други държави членки. Четвърто, свободното движение на а, стоките и услугите откри нови възможности за бизнеса. Всеки предприемач е, може да се възползва от липсата на граници. За страна като моята с малък вътрешен пазар това е особено важно. Пето, което е най-важно, гласът на Латвия сега се чува в Европа и гласът на Европа се чува в света. Можем да се гордеем, че разполагаме с уникален механизъм за сътрудничество. Този механизъм ни дава възможност да търсим активни решения на предизвикателства като климатични промени, демографски промени, необходимостта от устойчива енергийна стратегия, миграционна политика и сътресения в финансовия сектор. Латвия не само извлече полза от новите политически и економически инструменти, но и пое много по-голяма отговорност за бъдещето на Европа. Това е отговорност, която носим спрямо гражданите на Европа. Когато анализираме постиженията в миналото, не можем да не обърнем внимание на някои грешки. След като се присъедини към Европейския съюз, правителството прецени, че е постигнало основната си цел и може да почива на лаврите. Не разбрахме, че сме в началото, а не в края на процеса. Европейския съюз осигурява много възможности, но всяка държава членка сама трябва да ги използва. Ние, латвийците, не сме използвали всички възможности не, не оползотворяваме политиката за сближаване по най-добрия начин, не сме се възползвали по най-добрия начин от финансовите инструменти. Ние се учим как да функционираме в новата среда. Не сме достатъчно целенасочни в подготовката за присъединяване към еврото. Това е една от най-големите ни грешки, която става особено очевидна в момент на финансова криза но и най-големият евроскептик не може да не признае, че общата равносметка от членството на Латвия в Европейския съюз е положителна. Има ли някой в Латвия, който иска да се върне във време, в когато още имаше митнически бариери? Иска ли някой да се реди на опашка на гранични пунктове? Не. Иска ли някой да върне пречките пред свободното движение на труда? за опита и труда. И дори е, евроскептиците свикват бързо с хубавите неща. Дами и господа, ситуацията в глобалната финансова област се изостри и промени ролята на правителствата в економическите процеси. До сега финансовите пазари се развиваха свободно. Бяхме убедени, че пазара може сам да се регулира. Ние вярвахме в пазара. Ние смятахме, че всичко ще си дойде на мястото и всъщност така и стана. Обаче в момент на глобалната криза виждаме колко сериозен може да е ефекта и за финансовата система и економиката ни. Най-лошото е, че обикновените хора са онези, които понасят най-тежките удари. Събитията от края на миналата година сочат, че правителствата трябва да участват по-активно в економическите процеси. Ние сме на кормилото на властта с полузатворени очи. Това беше безотговорно. За съжаление се събудихме твърде късно и виждаме, че корабът се е запътил към блатото и е трудно да промени курса си. Трябва да намерим в тази ситуация цялостно решение за Европа и за света. Света се нуждае от глобално координирана реакция, за да се възстанови растежа. Трябва да работим за създаването на механизми на нова финансова система. Трябва ни ясен механизъм за надзор. Не трябва обаче да налагаме ограничения върху инициативата и пазарните процеси. Намирането на балансиран подход е най-голямата трудност. Ние, държавите членки, имаме уникалното предимство да можем да осъществяваме национал... националните действия по координиран начин, като по този начин постигаме устойчиво решение. Доволни сме от направеното от Европейската комисия в областта на действията за економическо възстановяване. Това може да ни изведе от финансовито блато. Финансовата криза засегна и Латвия. Знае се, че Латвия преживя една от най-драматични противоречиви спасителни операции. В момента страната работи по свои економически стимули. Те би трябвало да стабилизират економическата и финансова система по ефективен и бърз начин. Задачата е трудна, но ние можем да преодолеем кризата само при наличието на ясна визия. Не трябва да взимаме краткосрочните решения за дългосрочни такива. В края на миналата година е в Европейския в парламента на Латвия се постигна споразумение за нов подход и се прие план за действие. Това споразумение предвижда механизъм за надзор върху използването на предоставяне на страната заем. Там са описани средносрочните приоритети за економиката, а именно улесняване на износа, гарантирана лоялна конкуренция драстично намаляване на дефицита по текущата сметка и въвеждане на еврото през 2012 година. Присъединяването към еврозоната се превърна в една от най-важните стратегически цели за Латвия по пътя и към постигане на дългосрочна стабилност. Радвам се, че Латвия не е оставена сама. Не само международните организации, но и Европейския съюз ни помагат в този труден период – Латвия цени този жест на солидарност. Дами и господа, всяко следващо разширяване увеличава не само брой на държавите членки, но и хвърля светлина върху някои важни въпроси, като например външната политика – Европейският съюз се превърна в по-активен участник в областта на външната политика в съседните източни райони. Това се дължи на новото участие на новите държави членки. Латвия винаги гледа по-широко на политиката за съседство. В бъдеще Латвия ще играе активна роля в определенето на тази политика. Това е извън рамките на отношението между Европейския съюз и съседните държави. В контекста на тази политика ние не можем да не говорим за мястото и ролята на Европейския съюз в, на глобално ниво. Заедно с други страни Латвия насърчава по-активно участие на Латвия в съседния източен район. В резултат беше родена нова инициатива, а именно източното партньорство. Целта е да се адаптира политиката за съседство към спецификата на региона и да се постигне по-амбициозна политика в тази област. Латвия приветства инициативите на Европейската комисия. Източното партньорство е призовано да засили връзките между Европейския съюз и страните от региона като същевременно засилва вътреш, взаимното сътрудничество. По-нататъчното развитие на партньорството трябва да се основава на принципа на диференцирания подход към всяка държава членка. Всяка страна следва свой път на развитие. Някои страни искат да станат членове на европейското семейство. Други са си поставили други задачи. Нашата политика ще успее само ако си сътрудничим с всички страни от региона, като предоставяме помощ тогава, когато тя е необходима. Освен това, аз получих положителни коментари за задълбочаването на сътрудничество, когато посетих Централна Азия миналата година. Аз посетих Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Латвия винаги е подкрепяла активно политиката за съседство и ще продължи да я подкрепя, като подобрява своите двустранни отношения. Всяка европейска страна има свои възможности. Участие, участието на Латвия в източното измерение се основава на доверието в двустранните отношения, проистичащо от нашата обща история. Латвия носи отговорността да прилага конкретните знания към ситуацията. В противен случай тя ще загуби своята ориентация в очите на източните партньори. Латвия ще бъде само една от, ще бъде просто една от държавите членки, а не врата към Европа. Страната ни води активен политически диалог, насочен към по-добро разбиране на Европейския съюз и неговите ценности, целите на на политиката за следство и източното партньорство в съседните държави. Това ни дава възможност да разберем какво мислят нашите партньори за бъдещото партньорство. Смятам, че би било, че би било полезно, ако източното партньорство бъде приведен в действие по време на чешкото председателство. Дами и господа, в първите дни на чешкото председателство енергийните въпроси излязаха ясно на сцената. Въпросите като възобновяеми енергийни източници, енергийна сигурност, ще останат постоянен въпрос в глобалния дневен ред и актуалността им непрекъснато ще се засилва. Енергийната сигурност има ясно външно измерение. Това означава, че не можем да гледаме на тези въпроси изолирано от световните събития, както кризата в Украина и конфликта в Грузия показаха дори в миналото Държавите членки гледаха на енергийния сектор като на важен стратегически въпрос. Тенденциите в енергийния сектор през последните месеци, намалява на енергийните източници, спирането на доставките, повишаването на цените, показаха ясно необходимостта от обща енергийна политика. В сегашната ситуация основната политическа задача е да осигурим енергийни доставки, които са екологосъобразни и устойчиви. Успехът на Европейския съюз е, е не, не, не винаги е бил сигурен. Развитието на, на екологосъобразен енергиен сектор, ние имаме амбициозни задачи. Ние сме едва в началото на дълъг път по отношение на разнообразяването на енергийните източници за Европа и изграждането на един енергиен пазар. Последните събития, прекъсването на доставките от, от Русия, сочат, че трябва да се намери общо европейско решение. Трябва да създаде наистина интегриран и диверсифициран европейски пазар. Не можем да си позволим тази решителност да се стопи като сняг през пролета. И за да се справим с, енергийната, с проблема пред енергийната сигурност и да осигурим сигурни доставки, Европейският съюз трябва да приеме като основна задача в международната политика. Друга важна задача ще бъде интеграцията на Балтийският енергиен пазар също както това стана с, с европейският енергиен пазар, балтийският пазар. Се променя много. Инфраструктурата се променя, цялата структура на организация се променя, но не и енергийния ни пазар, поне за сега той е в застой. Имаме нужда от повече енергийна сигурност и солидарност. Това означава, че трябва да имаме повече връзки с Балтийския пазар, за да може да се осигури общ енергиен пазар. Аз лично много оценявам участието на Швеция в дискусиите за Балтийския пазар. Швеция определено ще има възможността да включи тази задача като основен приоритет на своето председателство през второто полугодие на тази година. Тук говорим за все повече райони, в които Европейския съюз участва. Такъв е случай с Средиземноморието и други. Дами и господа, Европейският съюз набляга много на сигурността за своите граждани, както и за опазването на околната среда. Това са цели, но контекста, в който ги осъществяваме, се променя. И днес се появиха все по-нови и по-силни играчи на световната сцена. Ако останем все така координирани и единни най-вече, със сигурност няма да загубим световното съревнование – само ако останем заедно, ще можем да изпълним нашите обещания за сигурност и добро съществуване. И така ще можем да подкрепим всяка една от държавите членки. Европейският парламент наскоро доказа възможността си, капацитета си да даде още по-голяма перспектива на европейското бъдеще, особено що се отнася до политиката по разширяване на Европейския съюз. Економическото развитие на Европейския съюз беше силен мотив за економическо развитие на целия свят. Така че само за няколко десетилетия Европейският съюз изгради като основни партньори Латинска Америка, както и Азия. Европейския съюз е представителя, всъщност, на европейските нации, които се чувстват отговорни за целия процес. Чрез Европейския парламент проектите на Европейския съюз стават по-близки до гражданите. И вашият парламент със сигурност ще има още по-голяма роля за бъдеще. Със сигурност ще наблегнем още повече на разнообразието за бъдеще а едновременно с това всички трябва да работим заедно. Това е част от нашите ангажименти пред нашите граждани. Много е важно Европейския съюз да не бъде фрагментиран. Държавите членки трябва да имат своите решения, когато се налага да взимат такива, но това не трябва да означава, че Европа ще се движи на различни скорости. Относно Лисабонския договор, това е предварително условие за правилното и добро функциониране на Европейския съюз. Само с прилагането на принципите, залегнали в Лисабонския договор, ще успеем да постигнем пълен потенциал на действие на Обединена Европа. При все това, ефектът на Лисабонския договор на практика ще зависи от политическата воля на държавите членки и на европейските институции. Затова трябва да останем обединени и солидарни. Дами и господа, до 2004 година целта на Латвия беше присъединяването към Европейския съюз. От този момент нататък нашата цел се вписва в общите цели на Европейския съюз. Ние не можем да се считаме като не част от Европа. Е, е, латвийските цели могат да бъдат изпълнени само ако са част от европейските. Тези цели са постижими, защото те всъщност са сходни и общи за всички държави членки. Ние имаме общи ценности, които трябва да подсилим. По време, само една открита обществена дискусия може да насърчава тези ценности. Ценности, които изграждат основата на Европейския съюз. И на всички политици, пред всички политици стои тежката задача да дефинират тези европейски ценности и да ги защитават. Нека да погледнем бъдещето. Как виждаме Европейския съюз и Латвия за далечно бъдеще, например, доста след 2015. След економическата криза ще има няколко нови економически центрове на развитие и Европейския съюз ще бъде един от тях. Европейския съюз показа способността си да действа заедно при такава тежка задача. И Европейския съюз винаги ще бъде отворен да приеме тези граждани, които приемат неговите цели и ценности. Европейския съюз ще има все по-голяма роля в бъдеще. Той най-вероятно ще се разшири, но трябва да продължи да работи ефективно. Трябва да осигури стабилността и сигурността както на своите граждани, така и на съседните на Европейския съюз страни. Само така ние ще постигнем доверие на нашите граждани в Европейския съюз и само така ще постигнем благодатна почва за развитието на новите технологии и иновациите. Не става въпрос за присъединяване на нови държави по географски критерии, а по-скоро по критерии заслуги. И ще трябва да имаме тясно сътрудничество между отделните държави членки, защото само така ще постигнем едно добро състояние на всички граждани в Европа. Може би ще попитате каква ще е ролята на Латвия в Европейския съюз след 2015. След тази криза, Рига, столицата на Латвия, ще бъде един от основните економически центрове на Балтийския регион и економиката ще бъде преструктурирана. През 2015 за първи път в историята Латвия ще се справя с европейските проблеми, защото Латвия ще държи, ще бъде председател на Европейският съюз. Ние ще трябва да погледнем и нашите източни партньори, защото те са много важни. А също така трябва да осигурим мост с, примерно, Средиземноморския район и други, защото те също са важни за Европейският съюз и за неговата отвореност. Дами и господа, 2015 година всъщност не е толкова далеч, само 6 години ни делят от тази дата. Преди един век един известен латвийски поет каза, че винаги ще има нови промени – това е въжи и за Европейския съюз днес. Европейският съюз стана по-силен с промените, по-силен в системата си от ценности и в економическите си реформи. Латвия е горда да принадлежи към Европа, към Европейския съюз и към вашите ценности. Ние ще подкрепяме вашата защита на ценностите за всеки гражданин на Европейския съюз. Това е бъдещето. Дами и господа, уважаеми членове на парламента, успехите на Европа са мярка за измерване на нашия личен успех. Те са мярка и за това как ние поемаме нашите отговорности и задачи. И трябва да покажем на гражданите как ние споделяме ни същи цели за в бъдеще. Трябва да имаме подкрепата на всички граждани за е, целите на Европа. Това е важно за изпълняването им. Благодаря ви за всичко, което свършихте през този си мандат. Надявам се, че ще се действа така ефективно и за бъдещия мандат. Благодаря ви. No. Господин президент, от името на Европейския парламент е, ви благодаря за вашето изказване, за вашия кораж, е, за вашата е, твърдо отстоявана европейска позиция и наистина с голямо удоволствие е, слушахме приветствията, които отправихте към Европейския парламент. По време на преговорите за присъединяване е, през втората половина на 90-те години е, Латвия, Литва и Словакия бяха изключени и всъщност Европейския парламент беше този, който поиска, настоя за включването в преговорите на тези държави. И именно благодарение на това на 1 май 2004 година Латва, Литва и Словакия станаха а, държави членки на Европейския съюз. Вие повдигнахте въпроса за енергията и аз накратко ще ви отговоря. А, господин Пибалс, един а, ваш сънародник, е а, комисар а, на който миналата седмица и тази седмица доказа наистина своите способности пред руснаците и украинците. И аз наистина му благодаря, благодаря за неговата ангажираност. Господин президент, в заключение искам да кажа следното. Вие казахте, че вие продължавате да се учите, че Латвия продължава да се учи, но искам да ви кажа, че тези държави, които от самото начало са част от Европейския съюз, също черпят опит от историческия опит на отделните държави, така че ние взаимно се обогатяваме и опирайки се на нашите общи ценности, можем да вървим напред. Благодаря ви, господин президент. Беше наистина удоволствие за нас да ви слушаме днес. nous allons terminer така, колеги, ще продължим с обясненията на вота. И сега